Съобразяване с строгите изисквания на пакта е, би могло е, да е, доведе до това еврозоната сама да се превърне в заплаха за единия пазар. Благодаря ви, господин Секерски. С това приключваме тази част от а, нашите разисквания. Госпожа Матейро беше в списъка а, за едноминутни изказвания, но аз не я виждам в залата. С което приключваме следователно. Някои от едноминутни изказвания, да ви кажа, бяха по-длъжки от една минута. Някои хора си мислят, че една минута е равна на две. Така стигаме до следващата точка от дневния ред. Доклад на Кристел Шалдемо за обща продуктова безопасност и надзор на пазарите. Докладчицата има думата. Имате 4 минути. Puede, puede ir hasta 6 си сон 4 2. Можете евентуално да продължите с 2 минути вашето изказване. Сега дам думата на госпожа Шан де Моуз. til alle kollegerne, der stadigvæk er her i salen. Jeg skal sige øh, en lille smule om øh, den betænkning, vi har lavet i... Благодаря, господин председател. Добър вечер на всички колеги в залата. Искам само да кажа няколко думи за документа, който сме изготвили за Комисията за вътрешния пазар. Става дума за актуализиране на директиви за продуктовата безопасност и за надзор на пазара. Направена е препоръка за общата директива за безопасност на продуктите, в смисъл, че тя трябва да бъде актуализирана. Документът е разделен на два части. Има няколко препоръки за надзор на пазара, а също даваме и конкретни препоръки за безопасността на продуктите. Директивата за безопасност на продуктите, която бе прията преди няколко години, е основополагащ документ в развитието на Европейския съюз и тя внася своите подобрения в законодателството, но независимо от това се натъкваме на сериозни проблеми, защото надзора на пазара не е такъв, какъвто би следвало да бъде. Markedsovervågning i ЕУ e det er sådan at i en krisetid er der desværre en risiko for, at medlemslandene øh, ikke И сега в период на криза винаги съществува риск страните членки да не отделят повече средства за надзор на пазара. Това е много опасно, не само за потребителите, но и за компаниите, които спазват разпоредбите за единния пазар. При изготвянето на текста ние разгледахме въпроса за единния пазар, където се коментира, че не се наблюдава никакъв контрол или надзор на пазара за безопасността на продуктите, което е обезпокоително, защото ако има адекватен надзор, компаниите могат да бъдат сигурни, че конкуренцията е справедлива защото тези, които се опитват да изкривяват е, конкуренцията, в такъв случай ще бъдат открити. Затова е толкова важно да има надзор на пазара, важно е за фирмите, важно е и за потребителите. И нека да ви кажа какви са конкретните предложения за ревизиране на директивата за безопасност на продукти. Искаме да се съсредоточим върху изискванията на потребителите, да има проследяемост на продуктите, да е завишена от този елемент. Проследяемостта е много важна, ако искаме да можем да проверяваме съответно продуктите. А също трябва да можем да се намесваме бързо, ако стане ясно, че продукт, който е излязъл на пазара е опасен. Освен това в пазара влизат продукти от трети страни извън Европейския съюз. Все повече такива продукти и ние трябва да бъдем уверени, че тези продукти също се подчиняват на изискванията на вътрешния пазар. Освен това, в бъдеще ще е необходимо да има и по-целенасочено законодателство. Затова в доклада настояваме да се създаде една, е, един статистически е, регистр, в който да се отразяват всички инциденти, ако такива има. И ако има проблеми с някой продукт на вътрешния пазар, той да бъде записан и съответно да се пригоди и законодателството по-ефективно. Така, няма да осложняваме бюрокрацията за компаниите, няма да създаваме нови правила. също продуктите, които се купуват по интернет, често не, се спаз... не спазват правилата за останалите стоки. Тоест е необходимо да се търси регулации на тези продукти, евентуално с дискусия и с митническите власти. Също трябва да търсим защита за нашите деца. Не Казвам да има специални разпоредби за защита на децата, но общо като се оформя законодателството, този аспект трябва да бъде отчетен и да се засили елемента на, на надзор на пазара. И този надзор да бъде еднакъв в различните страни членки, да се преодолеят разликите, т.е. да има едно общо законодателство, което да дава сигурност на нашите потребители. Да имат те сигурност, че продуктите, които купуват в Европа, са произведени от компании, които работят при свободни и еднакви условия. Ние настояваме за бързото преработване на директивата и настояваме страните членки да отделят достатъчно средства за това. Благодаря, госпожо Шалдемоза. Веднага пристъпваме към процедурата по привличане на вниманието. И ще изслушаме колегите, които поискаха думата и накрая ще дадем думата и на комисията. Първо госпожа Нараком. Е, Благодаря, господин председател. Поздравления за докладчика, госпожа Шалдемозе. Благодаря и за великолепното сътрудничество, което имахме. Искам да се спра на един елемент, който представих в едно становище на комисията ИТРЕ и който беше включен в доклада на госпожа Шалдемоз. А именно искането към комисията да разгледа евентуално включването на нови елементи от високите технологии, например използването на радиочистоти или микрочипове е, за идентифициране на новите продукти. Целта е, е разбира се, винаги да защитаваме по-добре е, потребителите на сравнително ниска цена. Мисля, че по този начин ще можем да имаме по-добра проследяемост на продукта къде са произведени и съответно да имаме повече отговорност за производителите. Мисля, че трябва също така да подсилим така наречения made in или етикет за происхода. Защото, когато, например, казваме произведено във Франция, но това е само за последната операция в производството, по този начин лъжим потребителите. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Напомням на ораторите, че имат само една минута. Госпожа Тикао сега. Благодаря, господин председател. Аз също поздравявам колегата Шалдемон за този доклад. Искам да й благодаря за това, че прие нашите изменения в комисията ИТРЕ. И също така искам да напомня колко са важни европейските стандарти за улесняване на различните процедури. И като по този начин, и също така по този начин се осигурява сигурността на, и безопасността на продуктите. Комисията трябва да осигури също финансова устойчивост на стандартизацията и една многогодишна програма с цел да се е, докаже ефективността на системата. Още веднъж нека да напомня, че трябва да се опростят тези европейски стандарти и да се скъсят крайните срокове за изготвяне на тези стандарти. Отправяме призив към организациите за стандарти да намалят времето за изготвяне на тези е, стандарти. А сега госпожа Фигередо. Е, е е- Господин председател, е, тази тема е изключително важна и затова трябва да бъдем много предпазливи е, с изискванията за сигурност към храните. Не само за да закриляме производството, но за да е, осигурим защита и за потребителите. Упростяването на стандартите и удължаването на сроковете в никакъв случай не трябва да поставя под въпрос гаранциите за сигурността на потребителите. Когато видим какви са изискванията за сигурност, не бива да е, забравяме е, и е, стоките, които внасяме. Те също трябва да бъдат гарантирани. Трябва да сме сигурни, че етикета, произведено еди къде си, е на лице. Това е много важно. Надяваме се комисията да не забрави това Комисията по промишлеността допринесе за изготвянето на доклада. Всичко, всички предложени изменения бяха прияти от докладчика. Надявам се, че можем по-добре да защитаваме и производителите, и потребителите. А сега дава думата на господин Обермайер. Благодаря, господин председател. В този доклад се говори за голям напредък. Обаче въпреки директивата за обща сигурност на храните, въпреки рабе, въпреки директивата за играчките, много продукти са произведени в Китай, и те не могат да бъдат подложени на контрол. Надяваме се е, е, с новата система РАБЕКС е, Европейския съюз да гарантира здравето и сигурността на потребителите. Шогиращото е, че една четвърта от опасните продукти са предназначени за деца, независимо от това дали са играчки или седалки за деца. Европейския съюз действа прекалено много бавно. Например, използването на биосфенол при седалки за деца. От една година е известно, че това, този продукт е опасен за деца. Казва съм и на комисията, този продукт е канцерогенен, но не е забранен по директивата играчки така че трябва нещата да се организират бързо. Проследимостта трябва много да се подобри. Благодаря, казва председателя. Благодаря, скъпи колеги, госпожа Ройтова. Благодаря. От известно време ние се опитваме да формулираме мерки, които да осигуряват по-добра превенция при влизането на пазара на опасни продукти. И съм съгласна с докладчика, че трябва да се преразгледа законодателството и че трябва да се подобри координацията. Координация по отношение и на санкциите също така. Също трябва да има задължително публикуване на анализа на риска преди започване на каквото и да било производство. И поради факта, че най-голям брой опасни стоки идват от трети страни, считам, че е изключително важно да има подобно задължение не само за европейските производители, но и за международните търговци, които работят по международни споразумения. Благодаря. Сега госпожа Вестлунд, с което приключваме списка на ораторите. Благодаря. Благодаря на госпожа Шелдемон за отличния доклад. Аз също искам да подчертая факта, че са ни необходими повече ресурси и повече изненадващи проверки, за да гарантираме сигурността на продуктите. Непрекъснато четем статии в пресата и чуваме от други средства за масова информация, че има тестове от неправителствени организации и винаги се откриват опасни продукти. Това подкопава доверието на потребителите, внасят се стоки, които са опасни за децата, в магазини, които предполагаме, че продават безопасни стоки, а то не е така. Най-основен проблем е проблема с химикалите. Има стоки обработени с химикали, които са забранени за Европейския съюз и отделният потребител много трудно може да разбере какъв е проблема с съответната сток. Затова страните членки трябва да си сътрудничат, за да махнат тези продукти от пазара и да направим така, че производителите изобщо да не изваждат подобни стоки на пазара. Благодаря. Приключваме с процедурата по привличане на вниманието с, като, с изказването на комисар е, госпожа Даманаки, която ни оказва честа да бъде тук. Предполагам, че тя ще отговори на въпросите и на изказванията на колегите. Благодаря. Дискусията беше много интересна и Интересното е, че изказванията от повечето държави членки бяха предимно от жени. Радвам се да видя това. От името на комисията, позволете ми да поздравя парламента за добрата резолюция за преразглеждането на директивата за безопасност на продуктите и надзор на пазара. Комисията приветства тази резолюция и оценява високото качество на съдържанието й. Това съдържание съвпада с намеренията на комисията за това как да се променят правилата за безопасност на продуктите. Имаме нужда от много ефективна и ясна а, рамка за надзор на пазара, съгласна съм с вас и имаме нужда от рамка, която да осигури също и международните бази за сигурност и безопасност на продуктите. В това отношение имаме нужда от допълнителни консултации с всички заинтересовани страни, за да видим как да постигнем тази цел. И за да имаме едно добро съгласувано решение за всички сектори, заместник председателя Таяни комисарят Дали – е, решиха да вървят към консолидация на европейските правила за надзор на пазара. Комисията е решена да а, накара а, и потребителите, и бизнеса да седнат на масата и да обсъдят неща, които са в полза и на двете страни. Вече има правила за безопасност на продуктите, но трябва също и да подобрим тези правила, за да защитим здравето и безопасността на потребителите. Разбира се, трябва да се съобразим и с нашите възможности за финансиране и е, с, да вземем предвид компетенциите на държавите членки. Но правилата със сигурност трябва да позволят ефективно да идентифицираме и да, да отговорим адекватно на новите рискове, в световната верига на доставките. Има такива нови рискове, с това съм съгласна. Съгласна съм с вас, че трябва да обърнем особено внимание на безопасността на продуктите за деца. Едновременно с това, нашия надзор трябва да позволи честна конкуренция и едновременно с това да намали административните, административната тежест. Имаме директива за безопасността на продуктите и един пакет за продуктите от 2008, които всъщност са базата за изграждане на бъдещите ни правила. Нашите економически действащи лица са, вече спазват тези правила и координацията и надзора на пазара в различните държави членки беше подобрена. И накрая действието на системата за, бърза, за бързо уведомяване, за проблеми с продуктите, вече е на лице. Тази система е много важна в сътрудничеството ни с Китай и други държави. Но това, което трябва да направим е да подсилим още повече тази система, за да се справим с предизвикателствата, за които говорим. Заместник председателят Таяни и комисарят Дали ще работят за развитието на тази съгласувана рамка за надзор на пазара. Благодаря ви за тази добра резолюция. Благодаря, казва председателят. Благодаря на комисар Даманаки. Прекратяваме дебата по, общата, по резолюцията за обща безопасност на продуктите на надзор на пазара. Гласуването ще бъде